Voilà, chers collègues, on va reprendre euh, la séance hein, pour ne pas prendre. Нека да продължим работата. Точка 10 е, от е, дневния ред. Въздействие върху предоставянето на помощ на извършването от комисията, прехвърлена отговорност по управление на външната помощ от централните служби към делегациите. Скъпи колеги, днес след обяд в е, Комисията по външни работи. А, имаме честа при нас да присъства колегата, който отговаря в момента за външните работи. Господин Пикстен иска лично да ви поздрави от името на нашата комисия, защото миналата седмица Европейския парламент по указанията на Комисията за бюджетен контрол даде положително мнение за вашето назначаване в Сметната палата. Работата между двете институции е в дух на сътрудничество и господин Пиксен е, прие да се да говори пред нашата комисия. Припомням ви, че е, нашата комисия трябва да изготви становище по е, доклад на Комисията за развитие. Нашият докладчик е господин Мавро Николас. И ви е, предлагам днес да направим пълна, първа обмяна на мнения. И сега давам думата на господин Мавро Николас и след това ще дам думата на господин Пикстен. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φίλιπ Κάσμαρεκ. Благодаря. Искам да поздравя и Филип Качмарек за предложението за изготвяне на доклад за намесата срещу концентриране на помощи. Освен това, искам да поздравя с добре дошъл господин Пикстън, да му благодаря за присъствието на нашето заседание днес. Ролята на Европейският парламент е изключително важна за изготвянето на силна външна политика, целите на развитието и приоритетите приоритетите на Европейския съюз се засилват в контекста на външната политика на Европейския съюз. Επιφορτισμένες αντιπροσωπείες της, πρέπει να αναφέρω ότι η и по отношение на прехвърляне на пълномощията, при към службите по външна дейност, мога да кажа, че тези служби са изключително важни по отношение на програмирането на помощите за развитие. След въвеждането в сила на Лисабонския договор, планирането и изготвянето на концепциите за помощ за развитие са от приоритета на службата за външна дейност. като се търси, разбира се, и баланс на правомощията с цел да бъде тази политика максимално най-ефективна. Прехвърлянето на правомощията към делегациите има отношение към качеството на помощта и е, към по-ефикасното управление на финансите. Също така в този момент трябва да говорим и за разпределението на ресурсите в делегации. Това е една важна част от доклада. Персоналът на съответните служби трябва да бъде увеличен по брой, но те също трябва да бъдат и служители на постоянен договор. Също така искам да обърна внимание на необходимостта да се подобри е, нивото на е, техническия контрол в самите делегации. Не само по отношение на управлението, но и с цел е, постигане на целите. Необходимо е да делегациите да разполагат с съответния опит и със съответните ресурси за ефикасно изпълнение на задълженията си. В съвета има един неофициален документ, в който част от страните членки искат да бъдат ангажирани, да има по-голяма ангажираност в дейността на службите за външна дейност и съответните делегации. Групата на социалистите и демократите считат, че обмена между националните дипломатически служби и службите на делегацията трябва да бъде много внимателно балансиран, за да не се национализират тези служби. Вероятно, трябва да се разгледа въпроса за е, назначаването на персонала с Комисията по развитие, би следвало да предоговорим някои елементи от текста с цел да сложим различен акцент. Тъй като текстът е ограничен, може би ще добавим нещата, след като видим и предложенията за изменения. Благодаря на секретарията и на всички, които ни подкрепяха в нашата дейност. Сега давам думата на господин Пикстен. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Merci, madame la présidente. Ehm, comme vous l'avez rappelé, Както казахте, аз не за първ път идвам пред Европейският парламент, но за първият за първи път е, идвам във вашата комисия, за което искам да ви благодаря на вас лично като председател и на докладчиците и на всички членове на комисията. Благодаря за поканата. Като цяло, вие сте наясно, безспорно, че сметната е, палата е, изпраща своите представители да представят докладите в Комисията по бюджетен контрол. И за нас, и за вас е, е много интересно, надявам се, да посещаваме и другите специализирани комисии. И именно за това ви благодаря. За да ви представя документа, за предоставяне на пълномощия, нека първо да предложа първо да поздравя докладчикът. Той мисля, че много добре е освоил съществото на нашия доклад и на дебата по темата. Именно това се отразява и в документа, изготвен от него. Първо, искам да коментирам няколко неща за така, естеството на прехвърлянето на отговорности. После ще коментирам резултатите от проведените одити и накрая ще направя няколко заключителни бележки. Както всички знаете, процеса на прехвърляне на отговорности започна през 2002 и приключи в 2004. Тоест продължи две, грубо казано, две до три години. И, и както определено стана ясно, сметната палата вече направи одит на процеса през 2005 година, но оценките, като общо оценките бяха положителни, но през 2005, когато се извършваше оценката, този процес на прехвърляне на отговорности по управление току-що бе приключил, т.е ние оценявахме въздействието на този процес. И през 2006-2009 в трета камера, така се казваше тогава, сега имаме други названия, решихме да направим втори одит на процеса на прехвърляне на отговорностите по управление, което бе продиктувано от три съображения. Първо, периодът от е, края на процеса на прехвърляне на отговорностите е, до момента на одита беше 5-6 години. Тоест, е, считахме, че вече целият механизъм функционира добре, в пълна скорост и можеше да бъде оценен в този момент. Второ, в този момент започваше да се създава и е, службата за външна дейност. И трето, причината да извършим втори одит за процеса на прехвърляне на отговорности е, че е, грубо казано около 80% от много съществени ресурси, е, отпускани за външна помощ, се управлява от система, механизъм на комисията с прехвърлени пълномощия. Т.е. 8-9 милиарда са средствата, които отпуска и които се управляват от комисията. Европейския съюз е една от най-мощните машини за отпускане на средства и 80% грубо от тези средства се е, управляват е, посредством системи с прехвърлени отговорности от страна на комисията. И целта на одита, акцента на одита бе е, трите основни е, съображения при извършване на прехвърлянето на отговорност. Защо се налагаше да се извърши това прехвърляне на отговорности? Първо, за да бъдат те е, предоставени помощите по-бързо. Второ, качеството да се повиши. И трето, да се е, затвърдят, да станат по-устойчиви е, процедурите на финансиране. Това бяха трите момента. Скорост, е, качество на отпускане на помощите и е, солидни финансови процедури. И нека сега да видим какви са резултатите от одита. Нека да ви е, представя тези резултати в два, е, две групи. Първо, какво постигна комисията и второ, какво предстои да бъде е, или какво трябва да бъде направено. Какво е постигнала комисията? По отношение на скоростта и на солидността на финансовите процедури и на качеството. Какво можем да е, заключим? Що се отнася до скоростта на отпускане на помощта, можем да кажем, че комисията в резултат от прехвърлянето на отговорности е могла да отпусне повече помощи, отколкото преди това. А като резултат, някои от вас сигурно си спомнят, че в миналото имаше много забавяне е, при отпускането на помощите Именно тези е, забавяния е, бяха избегнати в голяма степен. Значи, по отношение на скоростта, комисията е успяла да предостави повече помощи от е, както започва процеса на прехвърляне на отговорности по управление. Значи, скоростта се е подобрила. Финансовите процедури, които благодарение на прехвърлянето на отговорности са се подобрили. Това е второ, финансовите процедури. Трето, е, качеството на предоставената помощ. Там картината не е толкова отчетлива, колкото за другите две, два аспекта. Има показатели, които ни казват, че качеството е подобрено. В документа по резултатите на одита се коментира, че е, може да се подобри начина по който се измерва качеството. Тоест, е, според нас се разчита прекалено много на външни системи за мониторинг. В момента има 130 делегации и в тази област трябва да се извърши повече в самите делегации и то от тях самите. И а, е, по, тази, по това съображение правим две препоръки. Първо, че делегациите трябва самите те да оценят доколко ефективни са всички е, действия по отпускане на помощ, така че комисията да може да има обратна връзка за а, е, ефективността на отпусканата помощ и съответно да докладва пред парламента. И също тази оценка трябва да включва количествени из, из, измерения. Т.е. да има показатели, които да могат да се измерват. Примерно, когато се говори за неграмотност, е важно да има мярка за степента на неграмотност. Т.е. да не се отчита само колко пари са отпускани, а да се види и какви са резултатите, т.е. намаляло ли е нивото на неграмотността. Е, в такъв смисъл е, начина на измерване е много важен. Втория, втората основна категория. Какво още трябва да се направи? Може да се засили системата на управление на комисията. Три области се откроиха, защото там трябва да се концентрира и вниманието на комисията за развитие и на Европейската служба за външна дейност. Първо е проблема за мониторинг и за докладване на комисията и съответно после на парламента. После и е, въпроса за оценката в рамките на е, системите, на които е прехвърлена отговорност за управление на средствата. Също съществува и голям проблем, голям предизвикателство с човешките ресурси. По отношение на докладването, мониторинг и е, оценката, този мониторинг е, на ниво делегации трябва да бъде систематичен, регулярен, с акцент върху тази дума, като е, всяка делегация трябва да има разработена съответна е, стратегия за това. В момента делегациите са около 130. Също Считаме, че вътрешните системи за докладване трябва да слагат повече акцент върху резултатите, постигнати от отпускането на помощи и то е, с, е, като се търсят е, количествени показатели. С това в никакъв случай не улесняваме живота на комисията, но ние не сме за това тук. Ние сме тук за да защитаваме интересите на дънакоплаците. и за това нещата трябва да могат да се измерват в количествени измерения за да е ясно постигнати ли са целите или ако не са постигнати, до каква степен какво не е било постигнато. Подкрепещата роля на комисията 31 страница, 51 параграф от документа. Цитирам в момента, трябва да се каже, че в, сред, има голямо количество в персонала на делегациите. Текучество. И това а, причинява загуба на така наречената институционална памет или а, предаване на функциите. Знаете, че много средства се отделят. Е, говори се много за подкрепяне на бюджета е, на съответните страни като помощ. И е, вече се говори за това да се подкрепят не само е, проекти, но да се работи за политически диалог. И в такъв смисъл липсват много е, умения в персонала. Проблема е и с ресурсите. Знаете, че имаше политика да не се увеличава бюджета 2007-2013, което затруднява и нещата за комисията, т.е. оскъдните ресурси трябва да бъдат добре управлявани. В такъв смисъл има нужда да се направи анализ за това как по-настоящем се използват средствата за персонала и трябва да има тясно сътрудничество между комисията и страните членки. Защото а, би следвало да се избегне извършването на една и съща дейност от една страна от комисията, от друга страна от страните членки. Защото Сметната плата счита, че някои дейности, които се извършват от страните членки, не следва да се извършват от комисията и обратно. Тоест, може да се обменя опит. В това отношение има много какво да се направи в смисъл сътрудничество между комисията и страните членки. По отношение на човешките ресурси, нека да припомня няколко цифри. В делегациите, например, 20% от персонала бяха по време на периода на одита служители на Европейския съюз. 30% са служители на договор и 50% служители, местни служители. Ако има обаче твърде много местни служители и служители на временен договор, това представлява проблеми. Защото те работят за 3 години, след това напускат комисията – и се губи много опит и много натрупана информация. Именно това е едно от е, заключенията на доклада, че на ниво а, е, човешки ресурси има доста проблеми в е, процеса на прехвърляне на е, отговорностите. Нека да приключа, госпожо председател, с няколко заключителни бележки. От началото на тази година се вече функционира Европейската служба за външна дейност и е, ние сме напълно наясно с всички рискове, които съпътстват създаването на една подобна служба. Няколко неща, според мен, трябва да бъдат следени внимателно на ниво делегации – Следва да се установи подходящо равновесие между или баланс между е, чисто е, дипломатическата служба и е, функциите по е, отпускане на помощи. Е, тоест, е, задълженията на делегациите вече се променят. Не става дума само за менажиране, отпускане на помощи, включват се вече и по-голяма политическа роля, повече елементи на а, търговски взаимоотношения и преговори. Политическата роля на делегациите значително се увеличава. Така че е, и дейността по предоставяне на помощи си остава изключително важна и тя трябва да получи специално внимание. Друг момент, който трябва да се отглежда, да се огледа. Uh, is, um, well, you know how the uh, External Action Service Знаете как се започна с създаването на е, службата по външна дейност, знаете как се назначават хората там. Приключвам, госпожо председател. Може би ще има елементи на незапознато с процедурите на комисията. Примерно, ръководителите на делегациите дори един евродепутат или служител на комисията се нуждае от време преди да се ориентира достатъчно в механизмите на европейската машина. Така че дори е, да наемете е, служители на комисията или еври депутати, двете, трите седмици, в които те се обучават, биха могли, казвам, биха могли да се окажат недостатъчни. Приключвам с е, последния коментар, е, именно, че има известно объркване към, е, относно отговорностите на службата за външна дейност и Комисията за развитие. Дискутирали сме по този въпрос с госпожа Аштан и с комисар Пибалкс. И нека да ви кажа, още това не е планирано, но предвиждаме да има одит на Европейската служба за външна дейност. И се връщам на уводните си думи, е, за да а, е, ние имаме за цел да решим кога е удачното време да се извърши одит. Дали след 2-3 години, след някакъв период от време, в който службата вече функционира. Това е вече е, въпрос, който ще реши и вашата комисия. Благодаря, госпожо председател, за търпението. Благодаря и на всички депутати за търпението. Благодаря и за вниманието. Благодаря, господин Пикстън. Изключително интересно ни беше. Сега давам думата на депутати, господин Пред. Аз съм докладчик в Сянка на групата на НП и се радвам, че по повод становището на колегата Мавро Николас можем да дебатираме е, тези въпроси. Е, благодаря за е, изложението на господин Пикстън. Мисля, че трябва да положим усилия за подобряване на административната система на външната дейност. Доклада, прият от Сметната палата, съдържа редица положителни аспекти, но също така и някои неща, които не са повод за радост. Обсервации, care vor fi traduse е, е, în amendament. Е, по повод на становището на колегата Мавро Николас, имам няколко бележки, които ще формулирам като изменения. Една от целите на този процес е, за прехвърляне на отговорностите по управление от комисията към делегациите е, е да подобри външнополитическата дейност. И мисля, че след е, приемането на Лисабонския договор, трябва да настояваме комисията да положи допълнителни усилия, за да имаме е, ефективна служба за външна дейност. Мисля, че трябва да бъдем по-отговорни, що се отнася до помощта, предоставена от Европейския съюз и що се отнася от това тази помощ да бъде видима. Във връзка с параграф 12 на господин Мавро Николас мога да кажа, че съм напълно съгласен. Що се отнася обаче до политиката със... за съседство, становището се отнася до цялата външна помощ, предоставена от Европейския съюз и тук трябва да внимаваме, за да не се получи объркване. В абзац трети, параграф трети, се прави препратка към становището на а, Сметната палата. Мисля, че трябва да бъдем по-точни, говорейки за това. Трябва да видим по какъв начин да а, установим оптимален баланс а, между помощта за развитие и външно-търговската дейност. Това зависи от определени обстоятелства и мисля, че трябва да подходим гъвкаво. Не бива да се стремим към някакво абстрактно равновесие, а да разпределим отговорностите между отделните служби, които се занимават с планиране. Бих искал да се спра и на една тема, която не е засегната в становището. Делегациите на Съюза и посолствата на страните членки трябва по-добре да координират помежду си своята дейност. Това е необходимо за а, ефективна за осъществяването на ефективна външна помощ и за ефективна външна политика. Благодаря, господин Преда. Сега господин Люк Пегур от комисията. Merci, madame la présidente. Euh, je vais être relativement... Благодаря. Аз ще се изкажа относително кратко. Комисията споделя в голяма степен заключенията на Сметната палата. Този доклад показва, че концентрирането на управлението на помощта изместването от Брюксел към делегациите е успешно. Е, има известен кръг, ограничен кръг е, проблеми. Е, между тях е управлението на някои проекти. Тук се обозначава този въпрос и в становището. По отношение на економическите и бюджетни перспективи, много малко вероятно е да има допълнителни възможности за отпускане на средства и за назначаване на персонал. По-скоро би следвало да се използват по-ефективно личните ресурси за управление на, на, на помощта. Второ, трябва да се търси по-добро разпределение на натварването на персонала в отделните делегации и също се надяваме, че новите насоки за политиката на развитие ще даде в резултат по-голяма концентрация на помощите и по този начин ще се отрази благоприятно и на натварването и на възможността да се запази опита на трупен в делегациите. Сега давам думата на господин Мавро Николас, за да изкаже заключителни съображения по повод на становището. Аз бих искал първо да кажа, че съм напълно съгласен с изказването на господин Пикстън и на останалите говорили преди мен. Мисля, че одита и нашата среща тук ни даде възможност да обменим мнения по теми, които до сега не сме повдигали. Що се отнася до предложенията, които бяха направени от представителя на НП, мисля, че те ще бъдат прияти, особено коментарите за службата за външна дейност и необходимостта за взаимовръзки между различните посолства и делегациите на Европейския съюз. И смятам, че в края на кращата текста ще е, представлява достатъчно и ще отразява достатъчно добре тези интересни теми. Ако мога също да оточня, ще ще е, се възползвам от всички предложения за подобряване на текста. Благодаря на всички изказали се и на всички присъстващи в залата. Надявам се, че ще работим достатъчно последователно и ще можем да дадем добро отражение на нашата работа по тази област, която е изключително важна, за да може да се покаже ясно колко работа върши Европейският съюз. 10 януари е, по обед е срока за подаване на измененията. На 31 януари ще се гласува в комисията, в нашата комисия, през феврари в комисията за развитие. Сега ви предлагам да преминем към точка 11. Доклада за 11-та междупарламентарна заседание на Европейски парламент и Палестина. Давам думата на председателя на делегацията за Европейски парламент Палестина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на членовете на тази комисия да, за възможността да мога да представя този доклад. Ние всички разбираме това, което включва една такава работа Визитата по този повод беше съсредоточена върху Газа. Преди бяхме посетили западния бряг. Е, трудностите не се виждат е, на пръв поглед, затова беше необходимо да посетим е, региона в различни периоди. Не беше възможно просто физически. И така, от 30 ноември течеше нашата визита. Нашата цел беше да се срещнем с представители на Палестинския законодателен съвет. За първи път в Каза ние се срещнахме всички политически групи в Палестина. В предишни посещения ние можехме само отчасти да говорим а, с представители на, на политическите групи, а сега Фата и Хамас и останалите политически е, групи бяха на лице. Е, срещахме се в сградата на законодателния съвет. Това беше в такъв смисъл историческо събитие, защото Всъщност се срещахме с представителите на Хамас, на ФАТА и на Законодателния съвет. Имаше и други представители. Това беше една много открита дискусия, така както го наричат дипломатите. Естествено, всички бяхме внимателни, дипломатични. Е, Европейския парламент подкрепя демокрацията, плурализма и различията на мненията, едно отворено общество. Е, един от нашите членове засегна въпроса за смъртната е, присъда. Представител на ФАТА каза, че е, те ще подпишат пакета за демокрация и ще поемат ангажимент по това споразумение за за премахване на смъртната присъда. Хамас, представителите на Хамас бяха по-нееднозначни по този въпрос. Ние е, те казаха, че европейски държави имат смъртна, паста, е, смъртна присъда, но ние казахме, че всъщност тези държави не са членки на е, Европейския съюз. Другия въпрос, който се дискутира, беше въпросът за обсадата, на, за окупацията на Газа. Говорихме за медиите, за свободата на словото и за медийните организации. Е, от независимите, е, от хората, представители на независими организации, разбрахме, че в тези области има проблеми и Европейски парламент би било хубаво да ги подкрепи, за да се осигури за да се осигури факта хората да могат да ползват своите права. Е, каза се, че няма всъщност обсада и окупация на региона. Това беше становището на другата страна. ясно беше, че е, съпротивата ще продължи да бъде поддържана, каза президента. Много от представителите казаха, че имат много възможности, с които те могат да разполагат. Говори се за, за мирно полити, мирна политическа съпротива. Всички представители казаха, че 70% от палестинското население в Газа и Западния бряг смятат, че ООН е, е, е именно източника на мирен процес за признаването на палестинската държава. Те много съжаляваха за решението на ОНЕ по повод е, по повод членството на ЮНЕСКО. Е, гледището беше, че тук се предлагат двойни стандарти. Е, членовете на законодателния съвет казаха, че арабската пролет не се случва само на едно място. Тя е важна. Това са събития важни и за Европа. Така че е хубаво ангажиментите на Европейския съюз към а, е, този регион да бъдат изпълнени Египет, Сирия, Либия Либия, хората в тези страни гледат към Европа. Имаше разговори с агенцията по бежанците. Е, те казаха, че искат да поддържат своите програма за училищата и за здравоопазването, както и програмата за създаване на работни места. Тези програми приключват тази година, освен ако не се финансират допълнително. За половината от децата в Газа се дават, се дава възможност да посещават училища, спазват се техните права, говори се за Холокоста, за резолюциите на ООН, децата в Каза има около 10 000 деца, които не посещават училище, които живеят в отдалечени региони и не могат да бъдат обхванати от училищната система поради, затру, тру, поради трудната е, и напрегната политическа ситуация. Няма съмнение, че Газа е, е един отворен въп, е, за затвор всъщност. Около 5% от економическите дейности продължават е, да, в сравнение с е, дейностите, които са били преди е, окупацията. Около 40% стоки достигат газа, всъщност 40% от всичките стоки, които са необходими. Няма истински внос в такъв смисъл, ням, има недостиг на строителен материал, трябва да се строят заводи и училища, такива материали не достигат. Много от строителните материали пристигат по тунели на границата с Египет, но е, хората, които... Но това е нелегален внос и много хора не успяват да стигнат до тези стоки. Има около 12 000 тунели, които все още съществуват и действат. Някои от тях биват атакувани от Израел, но няма ограничения в газа. Човек може да, ако успее, може да купи стоките, които се внасят. 60% е безработицата, 50% от населението е под 15 години. Окупацията всъщност разрушава структурата на населението и най-ужасяващото, което видяхме, е, че от март 2010 година 29 деца бяха застреляни, са били застреляни от израелски войници в Газа, защото те са се приближили прекалено много до границата. Израел има една полоса от 300 метра в, от страната на Газа, и теоретично погледнато, ако някой се движи в тази полоса от 300 метра, той може да бъде застрелян. Е, виждат се много предупредителни знаци, но 19 от тези деца са били по-малки от 14 години и са били и са се разхождали на 600 метра от е, границата. Някои са загубили ръце и крака, някои са умрели, но вие може да си представите травмата на тези деца, които са били застреляни и трябвало за тях да се грижат а, е, техните семейства. Мисля, че преди да приключа мога да кажа, че ако имате въпроси, аз ще им отговоря с удоволствие. Ние се срещнахме с неправителствени организации, бяхме на посещение в, учи, в едно училище, бяхме в една водопречествателна станция. Тази водоснабдителната система е почти разрушена и ако не се намесим бързо, ситуацията може много да се влуши. Ситуацията е направо грозна. Не зная дали има друго решение, освен международната общност да се намеси. Обсадата е поради е, е, е, обсадата накърнява битието на много семейства и е дошло времето, когато сериозно трябва да се замислим за ситуацията в Газа. Там живеят хора, хората там не бива да бъдат третирани по този начин. И накрая ние се срещнахме с някои от затворниците, които скоро бяха освободени от Гелат Шелит. Те са най, най, това е група от най-различно възраст възрастовата е, граница на тези хора е много различна, тази група е различна. Е, това беше много отрезвяващо, много отрезвяваща среща. Тези хора искат създаването на палестинската държава. Някои бяха сърдити, много сърдити на Европа поради липсата на внимание от наша страна. Има около 50 хиляди затворници в палестинските затвори. Много от тях са деца. 22 от тях са членове на Законодателния съвет, които бяха арестувани преди време. Мисля, че това е въпрос, с който може да се, за, да се заеме нашата комисия и може да приготви един доклад. Може би комисията по външни работа може да изготви именно доклад за ситуацията в Каза и членовете на Законодателния съвет биха ни помогнали с информация. Но аз наистина мисля, че трябва да се заемем с тази ситуация много сериозно, защото това, което става е създаване на младо поколение, на млади хора, които е, единственото, което имат сърцата си е омраза към Израел, а това не е добре. Имаме нужда от две държави, израелска и палестинска държава, които да живеят в мир една с друга. тази ситуация, в която е в момента, не е дългосрочното решение. Благодаря. Euh, Благодаря, господин Дароса. Сега дава думата на госпожа Кил Нилсън. Е, euh, Благодаря. Искам да добавя няколко елемента, защото Комисията по правата на жените е, посети Газа и е, Израел също по същото време ние искахме да получим информация за положението на жените там. И затова се възползвам от възможността да добавя някои елементи, някои информации. Ние се срещнахме с Комитета на жените от Газа, а също и представители на организации, които работят за положението на жените и мога да кажа, че жените в Газа са жертви на двойна потишни, потни, потисничество. От една страна в потисничеството на патриархалното общество и второ окупацията, която е много тежка. Положението там е наистина ужасяващо. Не говорим често за това, но е трагично. Голяма част от е, обитателите на Газа са деца, които трябва да бъдат хранени, е, обгрижвани, които трябва да бъдат занимавани с нещо. Именно това вършат е, жените които се справят с много трудности с стоене на опашки за получаване на хранителни помощи от Европейския съюз или други донори. А, няма никакви и перспективи пред тези деца. Безработицата е много голяма. И действително положението на жените е много тежко. сигурно сте чули един а, анекдот. Ако сте гледали филма Прасенцето в Газа, ако тези, които не са го видяли, мога да кажа, че то е всъщност комедия, но а, контекстът, който се представя в този филм, а, отговаря на действителността, но а, мога да кажа, че там има един анекдот. А, с една котка, която се нарича Виагра. Е, и не случайно е, дава се едно дете, което купува Виагра в аптека, така така. Не случайно се появява тази е, сцена във филма, защото всъщност Виаграта е предмет на трафик през тунелите. А, просто мъжете в а, това гето газа се чудат какво да правят и жените са жертва. Сега давам думата на госпожа Гомес. Благодаря. Благодаря на колежката Кил Нилсен и на докладчикът господин Дероса за всичко, което ни разказаха. Няма нужда, смятам да повтарям колко сме солидарни, колко съм солидарна аз с а, жителите на Газа. Но искам да говоря а, и за един друг народ. Това е израелския народ – и това, което се случва в момента в Газа, не мисля, че е в интерес на израелците. Боя се също, че мирният процес в Близкия изток е абсолютно поставен под въпрос. Американците се занимават с предизборните си проблеми. Госпожа Аштън се опитва да се интересува, да, да, да даде някаква динамика на процеса, но Европейския съюз като цяло и тя самата не могат да мислят а, нестандартно, за да се търса решение на този проблем. Но в момент, според мен сега е момента парламента да е ръководещ, да, да поеме своят своята роля. И е, нашата комисия, много се радвам, че се направи тук предложението да направим един доклад по собствена инициатива за положението в газ. За да се търси решение на основният проблем. Също считам, че Що се отнася до двустранните отношения между Израел и Палестина, трябва да се отчита и контекста на арабската пролет. Е, да, един ужасен документален филм гледах по BBC и мисля за беззаконието, което се шири там с трафика на емигранти, с това, че тези хора се използват за кражба на органи. Това е страхотно, страхотна опасност, не само за е, самите емигранти, за всички, включително и за Израел. Така че, е, действително много добре ще бъде да възприемем инициативата да направим доклад по тази тема. Благодаря, господин Ландсбергис. Uh, Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам господин Дероса нещо, защото той, той имал възможност да говори с политици в Газа, с а, лидери от Палестина. Може е да говори с, хам, с представители на Хамас това е положителна стъпка, че е, той се срещнал с представители на Хамас и на Фата, но може би вие може да ни кажете дали и двете страни са се съгласили да споделят някаква представа, мнение за територията на една евентуална държава и границите на тази държава и кои ще са съседите на тази държава дали имат общ подход за това как ще живеят за съседните страни. Всички еднакво признават. Е, всички, всички еднакво признати, включително и Израел. Дали те споделят една обща позиция? Имам предвид Хамас, Хамас и Фата. Може ли да се надяваме, че ще има едно ръководство за една, на една бъдеща е, Палестина или ще има две конкуриращи се ръководства, които ще се различават в подхода си към Израел и към съседните държави? Палестина и Газа готови ли са да станат родина за на, мили, на милиони които, на, на милиони хора, които в момента са в, в беженски лагери. Дали това може да се, дали една бъдеща Палестина може да се разглежда като държава, в която те може да се върнат? дали тези хора, толкова много наброй, могат да бъдат интегрирани в едно общество. И още един въпрос за перспективата на една бъдеща палестинска държава. Дали тази държава ще може да сключва международни споразумения? За военна сигурност, например с Русия, Китай, с задължението е, за защита, защита на Китай. Например, а Китай може да поеме задължение да защитава Палестина и това може да се случи на международно равнище. Дали ОНЕ би одобрило едно такова развитие? дали едно такова развитие ще донесе повече мир в региона или пък ще породи нови заплахи. Дали Хамас казаха нещо за трансграничните престрелки, за селищата по границата? Там също има деца, които са пострадали, които са били убити от другата страна на границата. Те осъщат ли тези действия? Одобряват ли ги? И смятат ли да ги спрат? Може би това е възможност за нас да разберем повече за ситуацията от, директно от вас. Благодаря. Господин Дерос, иска ли да добави нещо? Аз искам да отговоря на много от коментарите. Искам да кажа, че аз не съм председател на Хамас или на Фатах или на Палестинския законодателен съвет. Аз се срещнах с всички политически фракции, защото те бяха избрани. Не съм се срещал с при, организации, които нямат избрани представители. Нека това да е напълно ясно. Моята роля като председател на делегацията е именно да се срещам с законно избрани представители. Аз смятам да направим парламентарна среща с членове на всички политически фракции тук в Палестина, тук в Брюксел. От 2006 се не е имало такава среща. Смятам, че ще е много полезно да се опитаме да ги съберем тук и да им зададем всички тези въпроси на тях, защото те отговарят за това. Няма нужда да ме питате мен. Аз мога да ви кажа каква е позицията на Европейския парламент, но не мога да се изкажа от името на организации, за които не нося никаква отговорност. Ще ви изпратя копия от докладите на срещите, които имахме. Срещнахме се с различни хора, различни организации. Има голям доклад. Дайте ми имейл и аз ще ви го изпратя. Ще го изпратя на всеки, който желая. Въпросът е че ние ясно заявихме, че Европейският парламент се противопоставя на насилието, която, което се извършва и от палестинската държава. И много представители на палестински организации също ясно заявиха, че те са за мирна съпротива. Те са за преговори, застават зад това да се спазват границите от 67 година. Хамас малко не е толкова категоричен, но общо взето изказаха подобни мнения, че ще се съгласят да съществува палестинска държава на базата на границите, определени през 67 година. Сега би следвало да се види дали може да се постигнат по-твърди ангажименти в това отношение. Е, също от името на нашия парламент казахме ясно, че трябва да се прекрати практиката на изстрелване на ракети от Палестина към Израел. Защото е, не можем да искаме само Израел да се съобразява с международното право палестинците също трябва да спазват разпоредбите на международното право и те са съгласни, че гражданското население не бива да бъде поставено под заплаха. Ние, е, като представители на парламента, си изпълнихме ролята в смисъл, че предадохме посланието за е, политиките, които очаква Европейския парламент да бъдат следвани ясно казахме, че ние се интересуваме, че сме загрижени е, за палестинския народ. Ние не подкрепяме една или друга фракция, а се интересуваме от човешките права на всички палестинци. А вече самите палестинци са тези, които ще решат какво ще бъде политическото им бъдеще. Не мисля, че може да се очаква от едно общество да бъде политически унифицирано. Няма, няма общ, такова общество или такава демокрация в Европа, където да има една политическа партия. Навсекъде има десетки и те се сравновават за властта. Така че нормално е това да се случва и в Израел, и в Палестина. 14 фракции съществуват в на западния бряг и Иерусалим. 14. Така че ако така да говорим, че те трябва да се обединят зад Фатах, примерно, не е реалистично. Но въпросът е да има споразумение за това какви ще са следващите политически стъпки за създаване на политическа държава. Вас и Хание ще се срещат следващата седмица за дискутиране на подготовката на изборите, създаване на изборни комисии и се надяваме, че е, парламента ще осигури наблюдатели, както сме го правили и в миналото. Но според мен е от ключово значение в тези избори ще да има гаранции от международната общност, Европа и Штатите, е, че резултатите от тези избори ще бъдат е, уважени, е, което не се случи при последните избори. Няма нужда да продължавам с всички коментари, но въпросът е, че а, трябва да се търси обща позиция за създаване на, на мирен процес там, но ако искаме това, ние трябва да се съгласим е, да приемем а, резултатите от изборите. В противен случай ние просто играем двойна игра. Това исках да подчертая. И накрая. Мисля, че ще е много полезно за Комисията по външна дейност да излезе с доклад по собствена инициатива. Аз не съм член на тази комисия, но мисля, че идеята е добра. И още два коментара. Нещо, което пропуснах да кажа, е, че посетихме два университета в Газа. Около 50 хиляди студенти има в университети в Газа и по-малко от 10% от завършилите получават работа. Друго нещо, което е много важно, е, че нито един студент там не може да се възползва от програмите Еразмус на Европа. Най-вече защото студенти е, под определена възраст не, не получават разрешение да пътуват извън Газа. Преподаватели могат, но студентите не. Те не могат да се възползват от обмена, който ние знаем, че носи огромни ползи самата програма Erasmus. Така че това е нещо, което трябва да се постави като проблем пред израелските власти, да дадат възможност студентите да пътуват. И съвсем накрая, един проблем, който не е свързан директно с газа, но е свързан с въпроса за мира и помиряването между Израел и палестинците. И това е въпроса за бедуините. 200 хиляди бедуини живеят в Израел. Около 30 000 от тях в зони, които са под директен а, контрол на израелските военни в, на западния бряг. И а, има решение те, 30 000 от тези бедуини да бъдат изселени в а, пустинята, в а, а, така, нещо, което единствено може да се нарече резерват за индианци без никакви, е, без вода, без електричество, без никакви условия за живота. И това е друг проблем с човешките права, т.е. потъпкването им. Така че парламентът трябва да настоява да се спазват нормите, изискванията на човешките права. Мисля, че силата на Европа е, че тя може да настоява за прилагане на международните норми е, за спазване на човешки права и затова призовавам вашата комисия да направи всичко, което е възможно и съответно да се иска справедливо отношение към всички. Благодаря. Господин Танок, вие ли искате да се изкажете? Благодаря. Аз вече казвах няколко пъти е, до сега. Аз е, Смятам, <clears throat> е, че демокрацията, плуралистичната демокрация не е просто въпрос на гласуване. Става дума тук за уважение на човешки права, на вероисповедания и така нататък. Съжалявам, господин Деросо, но е, ето, например, в Обединеното кралство има терористична организация IRA, която е, за, която е забранена. Има харта на ОНЕ, която е, се застъпва за е, създаване на е, държава, на еврейска държава. Тогава в такъв случай, когато някои хора застрашават моите права, защото аз трябва да, да уважавам техните права, опасявам се, че прилагането на политиката един човек, един глас не е най-правилната политика. Това е сериозен проблем за начина по който се възприема демокрацията. Става дума за избори и за партии, които уважават човешките права. А е, хората, които не отговарят на очакванията на народа, трябва да могат да бъдат на следващите избори сменени. Е, нещата са много по-сложни, отколкото са в момента. Е, някои от нещата, които са начин на мислене в тази част на света, са ни много чужди. Благодаря. Съвсем накратко. Би било чудесно, ако знаем колко партии в Израел признават Палестина. Е, Палестина, ние съществува на техните карти, ние все още е, е, смятаме, говорим за признаването на изборите, говорим за демокрация. Аз бях там на място, нещата са много сложни и искам да отговоря на господин Лансбергер. Смисля, че би било чудесно, ако хората, хора от бившия Съветски съюз идват и, насам, и, и, и не живеят в е, условия на окупация, но в Газа има окупация. Въпросът е, че там има и насилие. Ние много пъти сме говорили в нашия, е, в парламента, че е, в тази част, която е окупирана, там има насилие. Това е така. Ние осъждаме тези действия, ние го казваме, но от друга страна. Използват се хеликоптери, използват се тежко въоръжение. Според мен това а, не, не е добре, че хората умират, хората биват убити. Разбирането на живота при окупация е съвсем различно. Мисля, че повечето от нашите колеги, които а, са имали подобен опит, подкрепят тази резолюция. И още нещо, което ми се струва много важно в, вашето изказване, господин Лансбергер, това са бешенските лагери. Ние в тази комисия трябва да се занимаваме с този въпрос, защото никой не може да си представи в Ливан, например, колко много хора живеят там, каква ще е съдбата на тези хора в бъдеще е, те имат право да се върнат, това е ясно, но това право не е, не, няма да се, не е уважено, не, не се е приемано. Те трябва да са част от решението, което може да се вземе за проблем, на проблема. Не може просто да им се каже, че трябва да изоставят всичко. Трябва да си изградим визия за тези хора. Това са страшно много хора. Обсъждахме този въпрос, но нека си представим какво може да се направи. Трябва да имаме концепция за тези хора. Нещата не, няма да се оправят само с средства, с пари. Трябва политическо решение. И в Газа е, както беше казано, ние бяхме в Газа от Комисията за жените. Е, положението там е ужасно за жените. Израел приема е, потискането на жените и Израел казва, това е част от тази култура и те го признават. А ние би трябвало да подкрепим а, тези жени, защото те са бъдещето за бедуините. Това са страхотни хора, които имат нужда от нашата подкрепа. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички колеги. Ако може да приключим дебата, приключвам с господин Дароса, защото има и други доклади. Съвсем накратко, господин Дароса. Само да повторя. Аз не съм говорител на Хамас или Фатах. Само предавам ценностите на нашия парламент при срещите с тях. Това е което имам за цел и смятам, че го правя достатъчно удачно. Господин Танък говореше за Ира. Когато те бяха създадени през 60-те години, аз прекарах целия си политически живот в опозиция на тази организация Участвал съм в много разговори с тях, в преговорите за мир. И мисля, че е много важно да разберем, че Хамас се счита за освободителка, освободителна партия, освободителна армия, както я наречете. Там има представители на най-демократичните среди и на най-недемократичните. И за това ние трябва да търсиме контакти с тези, които имат желание да се предвиждат, придвижват напред, да създават демократична а, Палестина. Нищо не можем да постигнем, ако и да търсиме, да изолираме тези, които не са съгласни да се случи това. Нищо няма да постигнем, ако подхождаме по един и същи начин към всички. А и в края на краищата не може да се търси решение на проблема за създаването на палестинска държава, ако преговаряме само с 40% от представителите. Ние трябва да търсиме максимален консенсус по същия начин, както трябва да търсиме и максимален е, консенсус от страна на Израел. Затова нека да не демонизираме отделните компоненти на този ужасен конфликт. Нито от палестинската страна, нито от израелската. Нашата роля трябва да е положителна за сближаване на хората. Благодаря, господин Дероса. Приключвам тази точка и преминаваме към 12-та точка. Доклад относно четвъртия парламентарен комитет за стабилизиране и асоцииране Европейски съюз Албания, Тирана, 24-25 ноември. Сега давам думата на господин Кукен, който председателстваше тази среща. Much, Благодаря, госпожо председател. Доскоро вътрешната политическа ситуация в Албания беше характеризирана чрез голямо напрежение. То започна през юни 2009 година от парламентарните избори. След това опозиционната социалистическа партия започна да бойкотира работата на парламента. Ескалацията на напрежението се прояви през януари тази година, когато някой. Е, е, когато полиция застреля е, демонстранти. Това беше мирна демонстрация. Опозицията, Социалистическата партия каза, че изборите са откраднати. Като резултат от е това вътрешно-политическо развитие, Албания не беше, не получи статус на, кан... на страна кандидат и това се случи в два последователни доклада на Европейската комисия. Междувременно Европейския съюз, заедно, включително и Европейския парламент, работи много активно за, нач... за намиране на начин за решаване на конфликта между тези две страни. През последните месеци, благодарение на дипломатическата работа на делегацията на Европейския съюз в Тирана, особено благодарение на посланник Ентесекуи и благодарение на Европейската комисия, господин Санин, в лицето на господин Санино бе постигнат компромис. Парламентарната работа бележи напредък с подкрепата на опозицията. Стабилизацията Комитет, комитета за стабилизиране и асоцииране успя да приеме съвместна декларация. Това е хубаво да се подчертае, защото при предишните три случая не беше възможно да се приеме такава декларация, защото да защото двете албански страни бяха непримирими една към друга. Заседанието на, през декември, през 9 и 10 декември бе отразено в медиите. Всички албански партньори участваха и делегацията се срещна с, с председателя на парламента, председателя на, на а, Социалистическата партия, министъра на правосъдието и министъра на външните работа, работи, а, който, ни, който прие ръководител на делегацията вместо министър-председателя. Разговорите бяха посветени на европейската интеграция. Всички е, членове на Европейския парламент, двама от НП, двама от Алта, един зелен е, член, представиха една много, един много конструктивен подход и говориха с един глас. И аз много високо оценявам е, тази позиция и искам да им благодаря. Е, както казах, бе приета съвместна декларация, която потвърди новата положителна ситуация в страната. По принцип, това беше на доста успешна визита. Ако сегашното сътрудничество на двата политически блока продължи и доведе до стабилизация и нормализация на политическия климат в Албания, страната има шанс да направи положителна крачка през следващата година в посока Европейски съюз. Вероятно ще бъде много положително, ако Европейския парламент може да приеме резолюция за Албания преди съвета през юни. Ние Сътрудничеството между двата блока в, в Албания е много чупливо има избори, има предстоят промени на процедурните правила в Народното събрание. Много хора, много посланици са скептични по отношение на устойчивостта на сътрудничеството между двата блока. Те смятат, че това е изкуствено сътрудничество, конструирано от чужди сили, например Европейския съюз. Те смятат, че това сътрудничество не е достатъчно силно. И това поставя под въпрос разделянето на властите в Албания. Аз самия съм оптимист. Положителната тенденция е на лице. И двата лидера, и двете партии се сътрудничат. Е, ентусиазмът не е голям, но те работят заедно и постигат резултати. И моето, моето послание в заключение е, че е необходимо от наша страна, от всички институции, включително от Европейския парламент, е, включително всички политически групи и ЕНП, трябва да говорят с един глас и да изпратят един и същи сигнал на всички политически играчи в Албания. Ние трябва да избегнем изпращането на погрешни сигнали, за да не накърним положителното политическо развитие. Страната загуби две години вследствие на политическите разногласия. Мисля, че хората в Албания заслужават по-добро бъдеще. Променя, промяната дойде след посланието на европейските институции и реалността сочи, че без сериозен политически диалог в Албания страната не може да върви напред. Така че нека помогнем на тази страна и да се погрижим успеха да продължи. Давам думата сега на господин Бощинаро, който беше заместник председател. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на господин Кулкан за, неговите, за неговия коментар и за неговите схващания. Аз го подкрепям и ги споделям. А сега искам да ви припомня едно специално заседание с президента. То според мен беше много важно заседание. Президента, той имаше една много балансираща роля в на фона на политическия ландшафт в Албания. Искам да засегна три аспекта, които трябва да бъдат взети предвид от нашата комисия. Най-напред ключовия момент за устойчивостта между двете политически партии и прилагането на 12-те приоритета ще е приемането на, на изборния закон. Необходима е съответната инфраструктура, така че е, този закон трябва да бъде прият. Това е много важно. На второто нещо, което спомена президента – Медиите цензурират в един определен начин развитието. развитието. Това, според мен, е уникално, когато президент, един президент или държавен глава казва, че е, това е проблематична ситуация, то ние трябва да гарантираме свободата на медиите в Албания, защото те са цензурирани. И на трето място, междуинституционалните споразумения. Президента говори за така наречените кудета. Е, главният прокурор, началника на тайните служби и президента са до голяма степен виновни за лошия имидж на страната. Трябва да предотвратим такива ситуации в бъдеще. И моята препоръка е, че ние наистина, Европейския парламент и комисията, трябва да говорим с един глас. Ние, цялата делегация, трябва да поощрим социалистическата партия да работи с министър-председател и да се изработи да се изработят правила за прилагането на 12-те приоритета и в рамките на този приоритет, в рамките на този процес, ние разбрахме, че Медирама има ментални проблеми. Аз не искам да коментирам това, но всяко подобно изявление, когато се прави от представители на социалистите и на други политически групи е, но, има много разрушаващо въздействие. Ние трябва в бъдеще да предотвратим подобни е, инциденти в бъдеще. Ситуацията е много деликатна и ние трябва да се погрижим за това да изпратим един сигнал, който да заздрави деликатното равновесие в страната в момента. И накрая, имахме чудесно заседание с студенти, с новия, с младия елит в Албания. Те говориха за своето отчаяние, за своето разочарование от своите политически лидери. Те казаха, че, че Албания заслужава по-добро бъдеще. Нека работим за това по-добро бъдеще, не само за бъдеще на политическите лидери, а на цялото албанско общество. Господин Касин. Благодаря. Аз не присъствах на срещата в Тирена, Тирана, но бях помолен от колегите, първо от господин Станимир Илчев, който представляваше моето политическо семейство там, и от секретарията, да изкажа благодарности тук на нашия докладчик, господин Кукан, който действително свърши отлична работа там. В такива обстоятелства човек просто трябва да бъде дипломат. И затова е, изключително високо оценявам и начина по който той е, докладва за положението там и много съжалявам, Виктори, за твоите бележки, защото няма нужда да се повтарят такива неща. Подобни забележки са контрапродуктивни. Ние трябва да мотивираме е, хората в Албания. И всички е, представители на политическите групи трябва да търсят начин да е, комуникират помежду си. Надявам се, че двата блока ще си дадат достатъчно пространство в конфронтацията си, не само на президента, но и на собствените си политици, да започнат да изграждат повече доверие, да започнат да мислят за бъдещето, а не да търсят възмездие за миналото. Кът в абсолютния смисъл съм съгласен, че действително това е стъпка напред, но реално стъпката е много малка и не е сигурно, че следващата ще бъде в същата посока. Искам да бъда оптимист, искам да се надявам, че през юни нещо ще се случи, но ми се струва, че ще трябва да минат още няколко месеца юни, за да е, се излезе от положението. И нашето задължение е да бъдем максимално активни, но и да бъдем откровени, да не ги подвеждаме, да не обещаваме прекалено много. Защото ако има положителни е, събития, те трябва да могат да се е, да бъдат повторени, да се върви в тази посока, защото Албатния още не е стигнала до статута на страна кандидатка. И а, макар, че не бях там, поздравявам постигнатия напредък. Но когато този напредък е толкова малък, трябва да бъдем доволни и да бъдем позитивни, да се опитваме да мотивираме проевропейските сили там и е, да оценяваме нещата в контекста. Нещата там не са само черни и червени. Е, трябва да оглеждаме е, ситуацията цялостно. Благодаря, господин Тремополос. Е, имам мелост της е, Епитропис, που επισκεφθήκαμε. Аз е, бях член на делегацията, която посети Албания. Бях свидетел на всичко, което, за което говореше господин Кукан. Той действително се справи с проблемът там с много дипломатичност. В страната има известна негативни тенденции, има организирана престъпност и ние трябва да застанем срещу това. Но трябва да има и сътрудничество от страна на партиите по отношение на финансирането на партиите, то трябва да бъде много по-прозрачно. Там има сили, които се организират и се опитват да влияят на политическия процес. И липсата на прозрачност всъщност развива само корупцията. Ние не сме направили нищо, за да осъдим подобни явления, а също така трябва да се иска и да се е, работа по съдебната система, проблемите с емиграцията, правата на малцинствата, е, натиска на политическата система над мас-медиите. Също трябва да се иска напредък в е, областта на опазването на околната среда. Да се борим срещу ксенофобските настроения, особено сред младите. Страната в момента е разделена. И двете големи партии са в голямо противо, противостояние. Социалистите се опитват да запълнят празно пространство. И в момента политическия живот като че ли се успокоява. Като че ли по някакъв начин обаче се влушиха отношенията ни с председателя на Социалистическата партия. Считам, че това положение не е приемливо. Мисля, че трябва да се търсят общи формулировки, но не трябва да се изпращат грешни послания – на председателя на социалистите обяснихме, че е, в е, парламента има различни политически групи и различни подходи. Той разбра това добре и се опита да е, заличи до известна степен раните, които бяха нанесени от представителите на Европейския парламент но във всички случаи двете големи партии трябва да търсят разбирателство помежду си, за да търсят и европейско развитие на своята страна. Благодаря. Мисля, че всички, които искаха думата се изказаха. Приключваме с тази точка и преминаваме към 13-та точка. Доклад относно делегацията на ЕП за наблюдение на изборите в Никарагуара. Общи избори на 6 ноември. Делегацията беше в Никарагуа между 3 и 8 ноември. Сега давам думата на председателката госпожа Аяла Сандер да говори за доклада. Sí, gracias. Eh, presidenta. quería... Госпожо председател, Искам да представя пред комисията доклада относно делегацията на Европейския парламент в Никарагуа. Тази делегация имаше честа да председателства наблюдението на изборите. Опита, който натрупахме, беше изключително интересен и богат. Изборите се състояха на 6 ноември. Бяха за избиране на президент, вице-президент и на членове на някои национални органи. Изборите се проведоха след някои предварителни усложнения. Е, през 2008 година се, бяха, се бяха провели избори за местна власт, на които бяха констатирани случаи на измама което накара Европейския съюз да обмисли предоставането на директни бюджетни помощи за Никарагуа и Европейския съюз за решение да отегля своите помощи. Малко преди изборите, в самата година на изборите, президента Ортега отново се кандидатира за поста. Въпреки, че Конституцията на Никарагуа предвижда никой да няма право да се кандидатира за два последователни мандата. избирателната комисия одобри тази кандидатура в извънредна спешна процедура, така че изборите започнаха с, в една осложнена ситуация вследствие на кандидатурата на президент Ортега. Появиха се и кандидати от други партии, които нямаха намерение да участват в изборите. Тези кандидатури се появиха поради това, че тези партии се страхуваха, че няма да имат а, възможност за участие в а, изборите. Им, имаше проблеми с кандидатурата на Ортега в най-висшия избирателен орган на Никарагуа, проблеми в връзка с измами. взе се решение, че е, Централният избирателен орган трябва да взема своите решения във връзка с и, и в хармония с закона за политическите партии, да взема решение коя партия може да бъде допусната до изборите и коя не. Когато ние пристигнахме в Никарагуа, вече беше поступила покана към международната общност за наблюдение на изборите. Тогава беше взето решение за наблюдение на изборите. Стана ясно, че ситуацията е сложна и президент Ортега каза, че не само потвърждава поканата към нас, а и ще ни предостави пълна свобода за изпълнение на нашата задача. Имахме среща с Висшия съвет и правителството. На тази среща е, разяснихме е, цялото законодателство, на което ще се е, основава нашето наблюдение. Условията, които бяха предварително договорени, записани в един меморандум за разбирателство, трябваше да влязат в сила. Бяха е, определени 90 наблюдатели, които пътуваха из е, цялата страна. Е, тези наблюдатели бяха разпределени в екипи. Е, е, като цяло може да се каже, че наблюдението на изборите беше много щателно. част от делегацията на Европейския съюз бяха шестима колеги, депутат, евродепутати и членове на секретарията, някои от които имаха голям опит и ние успяхме да свършим много добре нашата работа. Ана Гомеш беше член на делегацията, госпожа Касони, господин Лопес Акилър, госпожа Гресле и още двама колеги. успяхме да проведем в дните преди изборите разговори с посланника, който ни предостави необходимата информация. Освен това проведохме разговори с посланниците на различни страни членки. Имахме разговор в момента, в който пристигнахме и в момента преди да заминем. Срещнахме се и с кандидати, е, срещнахме се с президента Ортега и с представителите на Висшия съвет, които също ни предоставиха е, полезна информация. По време на тези разговори ставаше дума за ролята на партиите, ролята на главните прокурори и всякакви такива въпроси. Самите никарагуанци казаха, че не всички избирателни списъци са вред и те включват около 20% недействителни избиратели, вече починали или хора включени в погрешния списък. Така че е, е, никарагуанската страна каза, че проявява гъвкавост, ако трябва да се изразим положително, към избирателите. А, имаше а, известен брой национални наблюдатели, които не успяха да бъдат акредитирани, защото а, а, Централната избирателна комисия не допусна тяхната а, акредитация. А, ние обаче успяхме да разговаряме с Централната избирателна комисия и изобщо работата ни беше улеснена по всякакъв начин. Ние извършвахме нашите наблюдения в Манаго, алион и Гранада. Положителното, което може да се каже, че преди изборите а, нямаше насилие, за разлика от а, предишни избори. А, това беше признато и от останалите наблюдатели. Имаше, разбира се, проблеми, такива каквито описвах, но въпреки всичко поне нямаше насилие. В самия ден на изборите никарагуанците имаха възможност да гласуват напълно свободно. Имаше проблеми с избирателните списъци, с акредитирането на национални наблюдатели. Имаше някои наредности. Нашата делегация констатира всички тези неща. Аз самата а, а, бях наблюдател до затварянето на избирателните секции. Получихме тогава и първия доклад. А, разговаряхме с. А, представители на делегацията на Европейския съюз на място, които допълниха нашия доклад. Потвърдиха, че изборите бяха свободни, спроведоха се без насилие. Предварителните разговори, изляз... Е, е, извинете, резултати излязоха едва след 24 часа и в е, някои е, имаше случаи, при които опозицията не се съгласи с е, резултатите. Нашата делегация обаче видя, че Сандинистския фронт, който спечели изборите, въпреки че резултата беше над очаквания, опозицията а, получи 30%, нещо, което също не беше предвидено в прогнозните резултати. Във всеки случай обаче а, нямаше констатирани измами в прекия смисъл на това понятие. А, Сандинистския фронт, както казах, е, спечели изборите с голяма разлика. Е, Даниел Ортега спечели изборите за президента. резултатите щяха да бъдат поставени под по-малък въпрос, ако нямаше тези проблеми с прозрачността, избирателните списъци и така нататък. След приключване на изборния ден също имаше някои осложнения. Ние установихме, че е имало случай на конфронтация между страните, така разбрахме след два дни и а, със съжаление констатирахме, че при тези конфликти е, е, е имало пет жертви, петима загинали. Това а, бяха жертви, дадени в регионите, където през изминалите години беше особено силно движението срещу установената власт. Ние констатирахме също така че парламента наблюдаваше е, получаването на окончателния е, резултат. Парламента ще продължи да следи изборите и резултатите. И това какво ще се случи с така получилите се е, мнозинства. Президентът Ортега може вече да встъпи в длъжност. И заобщо ще трябва да наблюдаваме как ще се консолидират нещата, какви мнозинства ще се консолидират. Това, което наблюдавахме в Никарагуа, беше демократично. Президент Ортега получи ясно изразено мнозинство. Бяха спазани и ще трябва да видим по какъв начин, съгласно международните споразумения, може да продължим да следим нещата. Можем да следим какво се случва в региона и най-вече какво се случва по отношение на консолидирането на демокрацията в Никарагуа. Трябва да кажем, че Никарагуа е една от най-бедните държави в тази част на света. И проектите и програмите на Сандинистския фронт допринесоха за динамиката, която наблюдавахме, за растежа с няколко процента, но все пак големия брой от жителите на, на Никарагуа все пак са по дава своята подкрепа за президента Ортега. Сто милиона евро годишно а, струват програмите за развитие на Никарагуа, всъщност няма достатъчно добър контрол за това какво о, става тези пари, за какво се изразходват те. С други думи, Сантинийския фронт разполага със средства за осъществяване на проекти, които да работят за бъдещето на Никарагуа. Така че имаме две страни. От една страна положително развитие, от друга страна липсващ диалог, отсъствие на демокрация в компетентните органи, конфронтация с опозицията ще трябва да видим по какъв начин да предоставим помощ, която да допринесе за малко повече демокрация в парламента на Никарагуа. Президент Ортега не използва дадените му възможности. Благодаря, много беше интересно. Сега давам думата на госпожа Гомес. Е, е, привилежи да fazer parte сам delegação bem liderada плана са, колега. Да, благодаря. Аз също имах привилегията да бъда в рам... да бъда на... на това посещение в рамките на тази делегация. Ние добре работихме. С... Всичко протече много професионално, благодарение на колегите. Аз извлякох много полуки от тази визита. Нямаше е, избор на измама. Е, но не може да се каже също така, че това бяха честни и свободни избори. Значи, изборите не бяха честни и свободни. Имаше тези нередности, за които Аяла говори. Как обаче се случиха тези нередности? Имаше определени ситуации, имаше определени условия, например промяна на Конституцията, за да може да се освободи пътя на президента да се кандидатира за още един мандат. И това беше гротескна ситуация. Трябва да го признаем. А представителите на опозицията не бяха всъщност представители на опозицията, те бяха номинирани от, прави, от управляващата партия. Всичко беше доста гротескно и може да се определи като манипулация. А точно в навечерието на изборите имаше странни ситуации. Кардинал Орландо организира молитва, служба, половин часова служба, в която се обърна към народа с апел да гласува за президент Ортега. Това е страхотна страна с страхотен народ, преживял много трудни времена. Народ, който е страдал под своеволията на една олигархия. Много голямо впечатление ми направи начина по който реагира гражданското общество. Имаше различни организации, които се задействаха в рамките на този процес. Познати организации, организации с добър имидж, не само в Никарагуа, но и на други места в Южна Америка. Това бяха организации с много ясни становища. Ние Искаме да помогнем на Никарагуа. Има програми на Европейския съюз за подпомагане на тази страна. Защото тази страна трябва да направи нещо срещу проектите на сегашния президент. Господин Гала, искам да благодаря на колегите за този доклад. Мисля, че информациите бяха много задълбочени. Е, искам да подчертая това, което каза госпожа Гомеш. Трябва да се погрижим за страната и за хората, а не толкова за благоденствието на президента. Ние го познаваме вече от времето, когато имаше противоречието е, север-запад когато през 80-те години той за първи път спечели изборите и той вероятно смята, че ще е вечно на власт заедно със своята партия. Е, оказа се, че нещата стоят по друг начин. Сега се опитва демократично да, ре, да легитимира своята власт. Но какво се случва в момента? Когато не когато нещата не стават така, както президента си ги представя, то тогава трябва да се опита да манипулира законодателството и конституцията. Може би в такива държави трябва да кажем, няма да има мисии за наблюдаване на изборите в такива държави, защото предварително нещо се е манипулирало. Имало е изборни манипулации. Е, манипулации, които могат да бъдат сравнени с фалшифициране. Е, а когато принципното положение е, е съмнително. Ето, например, човек, който няма право да се кандидатира, въпреки това се кандидатира, то тогава това е аргумент за нас да кажем, че а, нещата не са честни и трябва да покажем на някои хора, че някои неща не стават така, както те се ги представят. Благодаря, благодаря да колегите за доклада, за обмяна на мнение. И сега преминаваме към 14-та точка. Доклад за делегацията за наблюдение на изборите в Демократична република Конго на 28 ноември. Делегацията пребивава там между 26 и 30 ноември. Давам думата сега на колегата, която председателстваше делегацията. Господин Перилю Родигес председателстваше на и мисията. Първо давам думата на госпожа Нечева. Мерси мадам ла президент. Благодаря. Първо искам да благодаря на господин Перил за сътрудничеството по време на нашата визита. Искам да припомня, че мисията на Европейския съюз беше от 145 и 7 наблюдатели. И също искам да говоря за нашата, нашия метод на работа. Ние сме независими, но също така търсим и дългосрочно, едно по-дългосрочно наблюдение на 26 ноември пристигнахме там по време на цялото цял, по време на целите избори и сега наблюдаваме и е, какво се случва с е, преброяването на резултатите. И нашия доклад се базира единствено на директни наблюдения от, на, на е, съответните членове на делегацията. Ние посетихме обаче само е, градски зони в е, селските региони. Не успяхме да стигнем, затова бе много важно е, да имаме сътрудничество с международните мисии на наблюдатели. И в такъв смисъл по парламента трябва да предприема именно такъв подход. В противен случай отделни делегации не биха могли да покриват всички изборни бюра. 163 хиляди бяха тези бюра в Конго, например. По никой начин не можехме да ги покрием, ако нямаше сътрудничество с национални и международни наблюдатели. Каква беше разликата в изборите в 2011 спрямо тези 2006? Сега вече е момента на консолидиране на демокрацията в Конго и за разлика от изборите през 2006, ръководната роля бе на конгуанските власти, докато в предходните избори международната общност е, се беше ангажирала с организирането на тези избори. А сега работата бе извършена от независима изборна комисия, национална комисия изборите се отличаваха също и с важни конституционни промени. В този момент вече се прави избор на президент в един, в един тур. Някои е, региони бяха много мобилизирани Четири етапа наблюдавахме. Първо, организацията на избори. Имаше огромни предизвикателства, финансови, логистични, чисто материални. Изборните бюлетини до последния ден е, имаше спорзове, опозицията искаше да бъдат прегледани ние не успяхме да получим и доклада за, разглеж... за изчистването на изборните регистри. Имаше много слухове за това, че има двойни записи на имена. 190 110 хиляди се твърдеше, че има такива препокривания. Също така беше много важно че да се обявят ясно изборните бюра, така че партийните сили да се организират и да знаят кого къде да изплащат в деня на избора. Също по отношение на материалните проблеми е, наблюдавахме, че се правеха значителни усилия, но имаше липса на комуникации, имаше и липса на, на прозрачност. Това породи и критики, разбира се, за това как бе оповестяван на усилията за организиране на изборите. Изборната кампания по наши схващания беше небалансирана. Тя не даваше равноправно отражение на мненията на всички пред... кандидати за президент. Огромна част от времето бе отделено на, на президента, който изпълняваше длъжността си в този момент. Второ, обръщаме внимание на това, че се използваха държавни средства, а политическите партии нямат финансиране. Това във всички случаи създава неравновесие в различните области на страната. Също така им губернаторите имаха много противоречива роля. Понякога те участваха в изборите. Те, т.е. имаше смесване на функциите им, политически и административни. Но много положителното бе, че имаше различни платформи за диалог между представителите на политическите сили, с което се намаляваше и напрежението представители на политическите сили се организираха такива депати. три пъти. Имаше също и е, трибуни, примерно комитет на, за посредничество. По този начин бяха туширани напреженията. Деня на преброяване на, гласу... на гласуването. Населението се активизира много, показва много високо гражданско чувство. И до деня на изборите е, трябва, е, може би, да кажем, че е, положението беше различно. Имаше бюра, които бяха отворени на време, добре екипирани, функционираха добре, но имаше и бюра, където положението бе много трудно, дори хаотично, защото нямаше достатъчно добра организация. Затова се породих, породиха и напрежения, особено а, сред избирателите, които не намираха имената си в списъците. През 2006 година мисията на Европейския съюз направи препоръки в този смисъл сега вече се видя, че има увеличение на броя на записаните в съответните листи, но около 17% от избирателите бяха пропуснати. Което е свързано отново с проблемите за изборните регистри. В деня на изборите Факта, че бюлетините не бяха представени предварително, отново даде повод за спекулации и слухове. Няма съществено напредък спрямо 2006 по отношение на участието на жените като кандидати. Броят остава непроменен. Принципа за равно представяне е записан в Конституцията, но не се спазва. Последният етап е преброяване на гласовете и обявяване на резултатите. Нашия екип успя да посети немалко преброителни пунктове, 169 в цялата страна, констатирахме е, липса на ясни гаранции за прозрачност, което ни кара да изпитваме съмнение в достоверността на резултатите. За какво става дума? Два елемента имаше, които според мене не бяха правени. Представителите на кандида... кандидатите присъстваха по време на целия процес. В Катанга и други провинции имаше проблеми. Второ, публичното оповестяване на обобщените резултати. Това не бе направено непосредствено и в противоречие с изборния закон се поиска да не се обявяват е, директно резултатите в едно от бюрата. Ние ви, наблюдавахме подобни изкривявания в 5-6 бюра. Трети елемент е, е Националният център за обработване на резултатите, който всъщност обобщава данните, там ние не получихме достъп. Четвърто, което за нас е много важно, обявяването на всяко е, изборно бюро на резултатите е, по интернет, така че да има обективна информация. Продължаваме все още да очакваме сканираните протоколи от изборни бюра. 4800 изборни бюра не дадоха данни за резултатите си и по този е, начин огромен брой избиратели всъщност не бяха отчетени гласовете. Освен това, Върховният е, съд имаше роля, за която ние изказахме своите опасения, защото не ни бе предоставено решението на този съд. Той е органът, който следва да решава изборни спорове и при искането за анулиране на резултатите, ние смятаме, че е, трябва да има достатъчно публичност и констатираме, че Върховният съд не се радва на доверие на населението в Конго. Ние посочваме тези елементи, защото смятаме, че това е част от общата картина и изтъкваме тези моменти, защото считаме, че те решаването им може да даде максимална степен на прозрачност и да гарантира резултатите, че резултатите на изборите в Конго отразяват волята на мнозинството. Благодаря, госпожо Неделчева. Много изчерпателен доклад. Давам думата сега на господин Родригес. Благодаря, госпожо председател. Аз не искам да ви натоварвам с повторение на това, което каза госпожа Неделчева. Нейното изложение беше много добро и много подробно. А, учтивост трябва да благодаря на колегите, секретарията и всички останали, които участваха. Най-вече трябва да благодаря на госпожа Неделчева, защото Конго е една държава, в която наблюдението на изборите беше изключително деликатна задача с оглед на изходната е, ситуация. И човек е, трябва да поеме редица рискове, е, поемайки задачата и изпълнявайки задачата, която му е възложена. Ние сме съгласни с това, което е записано в изводите на доклада. Няма кой знае какво за добавяне. Искам да добавя обаче една подробност. Имаше положителни аспекти, но един отрицателен аспект. Важно е да се знае, че това не са какви да е избори, а вторите свободни избори в една държава, която е проляла много кръв. Това е държава голяма почти колкото цял континент. Една държава, в която им, има лоша или няма инфраструктура, улиците, пътищата в Конго по никакъв начин не могат да се сравнят с европейските. Дори в градове като Киншаса, а да не говорим за извън тях инфраструктура почти няма. Така че а, е а, е, доста трудно да се работи в а, Конго. Парадоксално е, че Конго не е бедна държава, т.е. държава с, а, с едно много бедно население което е и причина за настоящото положение, причина за това положение и историческото минало на страната. Хората в Конго имат право да избират, но това е свързано с редица трудности, които бяха посочени от госпожа Неделчева. В избирателните секции беше на лице волята изборите да се проведат добре, въпреки всички трудности. А, така че процесът като цяло беше добър. Това, което не беше добре, госпожа Неделчева го а, спомена. А, не може да се допусне да се загубят 5 милиона гласа при едни избори. Не може да се допусне човека, който въвежда в системата изборните резултати, да не бъде наблюдаван и с един клик да може да промени изборните резултати. Това бяха а, в общи линии недостатъците, които на места бяха по-големи, отколкото на други. При изборите за президент бюлетините бяха с снимки. Човек вижда лицето, вижда името и знае за кого гласува. Няма нужда човек да бъде грамотен, за да участва, за, за да избира. Кандидатите бяха много, почти 19 е, хиляди. В е, Киншаса е, имаше за един пост 1983 кандидата и бюлетината, която човек получава като неделното издание на Люмонт или Financial Times, една бюлетина с 56 страници и трябва да разгледа всички миниатюрни снимки с имената по тях имена, които страшно много си приличат и е много трудно да се разграничат а, кандидатите и то в а, помещение, в което няма електрическа светлина, т.е. на тъмно. Такива неща трябва да се вземат предвид, когато се чете нашата оценка. А, имаше малки и големи проблеми. А, но като първо кандидатите трябва да се съгласят с изборния резултат и населението също да го приеме, което не се случи. В момента Конго има избран президент, който е положил клетва. Той обаче се пази с танкове. И ще обяви на един голям стадион своето встъпване в длъжност. А, има обаче и опозиционен кандидат, т.е. контрапрезидент и вие сме почти на прага на нов конфликт, на нова гражданска война в а, Конго. Интер... Международната общност трябва да заеме позиция в този момент. Виждам, видях как се случиха нещата на място, видях каква е економиката, какъв е политическия живот. И знам, че ситуацията е много сложна заради корупцията в Конго, заради е, транснационалните предприятия, които работят там. Това е мое мнение, но е, трябва да, го, трябва да го кажа, трябва да си дадем сметка, че и економическите отношения играят е, важна роля на място. Давам думата на госпожа Гомеш. Е, Керо saudar колега colegas и Перельо по информационка. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Неделчева, вие сте свършили чудесна работа. И аз разбирам дилемата, в която се намирате. Защото 2006 година също бях член на делегацията на мисия за наблюдаване на изборите в, Никара... в Конго. И ситуацията тогава беше много сходна с тази, която ви описахте. Наистина, трябва обаче да тълкуваме нещата положително, поне да се опитаме. Спомням си, когато Централната изборна комисия влезе в сградата, когато а, трябваше да се броят гласовете, то ние едва не получихме удар. Толкова хаотични бяха, толкова хаотична беше ситуацията. Истински, наистина драматично беше. Например, преброяването на бюлетините, на, на, преброяване в секции, където няма ток. И през 2006 година се опитахме да сме по-снисходителни. Естествено, това бяха първите свободни избори, но така или иначе запазихме си съмненията за нас по отношение на организацията на изборите цялостната организация. Е, имахме и съмнение, че имаше манипулации на изборите и ето сега е, имаме вторите избори, всичко вече е достояние на обществеността, виждаме, че нещата се повтарят. Е, има инвестиции в тази страна, но, но нещата не са устойчиви, не са последователни. Е, Надявам се колегите на базата на нашите принципи и на нашите стойности да е, представят нещата така, каквито те всъщност наистина са били. Жан Илсен. Merci. Je voudrais poser quelques questions, s'il vous plaît. Благодаря. Искам да задам няколко въпроси. Първо, е, ми е интересно да чуя позицията на Европейският съюз, която бе заета през 2011 година, когато се изме... променяше Конституцията. Та ме интересува по какви съображения се реши да се отпуснат всички тези средства и да се изпратят хора там. Свързано с промяната на Конституцията. Второ, е, законопроектът е, е, е, в парламента на Република Конго, не искам да казвам депро... демократична Република Конго, за лицата с различни сексуална ориентация. Отпадна ли този законопроект? А що се отнася до конфликта, който опустошава изтока на страната, знаем всичко за експлуати... Е, експлуатацията, за нелегалния трафик на минерални ресурси за кампанията, която да оповести тези проблеми на западните е, компании. Знам, че парламента приветства всичко това в една резолюция от 2010 година. Ние препоръчахме да се следва е, американския пример, за да се осигури проследяемостта на съответните минерални суровини в Европа. Комисията работили по, тази, по този въпрос. Други мерки, които бяха предложени за борба с този трафик на конфликтни е, суровини, в е, Белгия, в Франция се предложи. Ние сме е, наясно, че има финансов и политичес... финансова политическа подкрепа за групи, които не са точно пацифистки настроени, те действат в източната част на страната. Международните е, неправителствени организации нееднократно призовават западните правителства, по-специално правителството на Франция и Белгия, да поемат своите отговорности и да се борят с тези нелегални мрежи. Нещо правили са в този смисъл. Това са въпросите, които исках да задам, свързани с доклада, който считам, че е отличен. Е, давам думата господин Зелер и после на госпожа Неделчева. Благодаря, госпожо председател. On pensait que tu défendais. Euh... Non, non. On, on t'a inscrit. <laughs> Ja, vielen Dank fürs Wort. Ähm, Господин Целер, благодаря, госпожо председател, за думата и е, моето уважение към госпожа Неделчева, която трябвало да работи при много тежки условия и е свършила чудесна работа. Трябва да признаем, Европейския съюз не е финансирал тези избори и Демократична република Конго е, е на, на тези избори са стрували на Конго около 1 милиард долара. И март-април се е взело решението изборите да се състоят тази година, което в крайна сметка Е, е било и желанието на, на сегашния президент е, да се получи този натиск и този кратък срок. Моят опит от тази мисия е доста противоречив, така както каза и нашата колежка. Доста противоречив. Аз не бях в Кичаза, аз бях в западната провинция Баконго. Конго и пътувах до пристанището Матади. Какво ми направи впечатление? Е, хората имаха големи очаквания в тези избори. И до голяма степен стояха търпеливо на огромни опашки, докато можеха да гласуват. Често бяха често трябваше да си тръгнат разочаровани, просто защото не бяха намерени в списъците. Но по принцип, е, настроението беше спокойно, атмосферата беше спокойна. В провинция Баконго бяха против е, президент Кабила и бяха за Кеседи. Е, и в секциите, при отделния, при, в отделните секции можехме да видим, че поне в Матати и в провинция Баконго можехме да видим, че е, там хората се бяха опитали да съоръжат възможно най-добре секциите и да проведат добре изборите, да ги проведат честно и правилно. От друга страна обаче, това, което ми направи впечатление – когато сравнявам ситуацията с тази в Германия, аз също на местно равнище бях веднъж отговорен за организация на изборите. Да мога да кажа, че преди изборите и по време на изборите има определен, определено притеснение дали всичко ще протече нормално. Два дена преди изборите бяхме в Централната избирателна комисия тя се помещаваше в Кинчаза, в едно полу, полу недостроено здание и там нямаше никаква, никакво притеснение. Това ми направи голямо впечатление, това странно спокойствие. Явно Централната избирателна комисия беше доста релаксирана. Имаше опасение, че тази страна след войната няма да може да се успокои. Имаше такава разпоредба в Конституцията на Конго, че страната трябва да в страната трябва да се установи федерална структура. Сега президента отмени тази разпоредба и страната ще бъде управлявана централно от президента. Естествено, има много конфликти в страната между отделните племена. Има и въоръжени групи, които влизат отвън в северо-западната част, в източната част на страната населението бива тероризирано от такива групи. Дипломатическите представители на Европейския съюз и на държавите членки не бяха много оптимистично настроени, че тези, тази ситуация ще се промени бързо. Е, това е тъжно но в същото време трябва да го възприемем като задача, като наша задача, задача на Европейския съюз и държавите членки, а именно една страна голяма, колкото половината Европа да бъде подкрепена. В същото време имаше избори в Египет и тези избори в Египет привлякоха повече медийното внимание, отколкото изборите в Конго. Мисля, че повечето от нередностите в Демократична република Конго се коренят все още в колониалното минало. Това е също вид европейска отговорност. Затова не бива да губим поглед. Не бива тази страна да губим от поглед. Страната е минала през големи трудности, както стана и ясно. Всичко започна с разкъсани политически структури, с липса на инфраструктура. Това всичко е така, но въпреки това не бива да изпускаме от поглед, както казах, Демократична република Конго. Благодаря. Е, мисю Геле? Ja, vielen Dank. Ich möchte auch Marianne Delcheva аз също искам да благодаря на Мария Неделчева и на колегата Параю за свършената работа. Искам да благодаря специално на Мария Неделчева за това, че в нейните доклади и нейните становища а, приложи нашите стандарти. Тя не се а, остави а, да бъде убедена да не каже онова, което сама е констатирала, или пък да украси е, истината. Е, защото при нас е имало наистина скандални случаи и е имало такива опити. Мисля, че Конго е една държава, за която всъщност трябваше да решим да не ходим да наблюдаваме изборите, тъй като от предварителната информация знаехме, че Конго не отговаря на никакви минимални стандарти. Такава ситуация сме имали в миналото и в парламента и в комисията имаше тенденции да се вземе решение и да не се сформира мисия за наблюдение. Страните членки обаче взимаха такива решения. Същите тези страни членки в момента а, искаха да а, представят положението в по-благоприятна светлина и да премълчат част от а, истината. Мисля, че ние в парламента в никакъв случай не бива да се съгласяваме с такова нещо. Подкрепя Мария Неделчева 100% за нейния ясен доклад, предварителен доклад, Подкрепям и в това, което тя каза в съобщението за пресата. Подкрепяме в това, което тя каза, че ние трябва да очакваме от Европейския съюз, от Кати Ящен, от службата за външна дейност. А, а, именно, че трябва да се каже, че така не може да продължават нещата в Конго, след като съда одобри а, изборния резултат. А, и това затишие от страна на Европейския съюз, тази липса на становище по този въпрос е факт, който не може да бъде търпян и не бива да бъде прият. А, аз предлагам да напишем едно писмо до Кати Аштън и да информираме какво се е случило в, в, в Конго. Имам разпечатка от страницата на Сени провинция Катанга, избори за президент при 290 е, 060 избиратели. Според протокола 99% са гласували и 100% са гласували за Камила. Е, това е безсрамно. Това е безсрамна фалшификация на резултата. Това не може да бъде вярно. И това, което се прави с нас, или пък това, което се опитват да ни обяснят от страна на правителството в Конго, граничи с е, е, безумието. Това не може да се приеме. Такова нещо не може да се приеме в Европейския съюз. А, е, ние в никакъв случай не бива да приемаме а, е, а, е, тези лъжи дори да имаме економически интереси в Конго. И за това аз съм убеден, че методиката, която трябва да прилагаме при наблюдение на избори, трябва да намери отражение в окончателния доклад на Мария Неделчева, за да представим действителността такава, каквато я видяхме. И аз очаквам от съвета и от страните членки да застанат зад тази позиция, да я подкрепят и да предприемат съответните действия, а не както през 2006 година да се правят, че нищо не се е случило. Благодаря. Благодаря. Мария, ти искаш да вземеш думата? поведай. Съвсем много кратко. Благодаря на всички колеги, които изказаха подкрепа и окоръжаване за мен. Аз приемам тези оценки като оценки за ролята на Европейския парламент. Ние сме една трибуна, която трябва да дава своя принос в предните редици и да настоява да, да се кажат мненията на хората от най-далечни кращи на страната. Искам да коментирам няколко въпроса. Първо за конституционната промяна. Тази промяна се извършва от из, изборни органи. И в такъв смисъл въпросът се поставя докъде се простира нашето законно право да се намесваме в е, един процес, който е демократично проведен изборите на законодателния орган. Този въпрос ще се поставя винаги в момент, в който е, не се спазват международни норми. Сега, а, е, нека да помислим пък как би се е, интерпретирало, как би се тълкувано неизпращането на мисия. През 2006 година международната общност игра решаваща роля. Този път е, конгуанските власти организираха изборите и въпросът е какво ще, ще бъде посланието, ако не бяхме изпратили мисия. Е, мис... Подобни мисии са там, за да се направи много подробен и точен анализ на положението, за да може да се направят и съответни препоръки, а в последствие тези препоръки да бъдат изпълнявани, да евентуално да се упражнява в последствие и политически натиск в тази посок. Така че да не остават тези препоръки е, само на хартия. Нека да припомня, че от 2006 препоръките бяха многобройни и само две бяха изпълнени. Така че ние е добре да направим прагматични е, препоръки, средносрочни, дългосрочни, а не да правим препоръки, които е, с извинение са валидни за демокрации с дълга история, а да направим такива, които реално могат да бъдат приложени. Въпроса за предвиждане, за законодателството за сексуалната ориентация не зная. В европейски... делегацията на Европейския съюз посети само част от областите и констатира, че положението се подобрява, включително и по отношение на сигурността и то именно благодарение на мисиите на Европейския съюз. Така че от една страна трябва да се продължава с борбата за разоръжаване на тези въоръжени групировки, които продължават да действат на изток, но и факта, че в момента има полиция, която е оборудвана и обучавана, която е, обучавана да не използва оръжие срещу гражданското население, то, срещу цивилното население, това също има своите резултати. Освен това, населението все повече започва да вижда в е, пазителите на реда гаранции за реда, а не една заплаха. Няма да се връщам на темата за проследяемостта на минералните суровини. В, в, е, напоследък се говори много за, по този въпрос. Мога да говоря на двустранна основа. Просто трябва да наблюдаваме как е, продължава да тече процеса от Кимбърли. Е, мога да ви обясна в личен разговор. Благодаря на е, ръководителя на делегацията на Европейския съюз, господин Пайрелио Родригес и на всички членове. Искам да се възползвам от възможността да насърча доброто сътрудничество между наблю... мислите на наблюдатели на изборите от Европейския парламент и международните наблюдатели, защото по този начин се дава по-голяма политическа тежест на подобни мисии. Те много често се занимават само с технически въпроси, А включването на депутати от Европейския парламент в подобни мисии всъщност засилва политическия ефект. Благодаря, господин Рутиригес. Gracias, sí, con toda brevedad, porque eh, por no rehuir ninguna cosa era... Много благодаря, наистина, съвсем накратко. Госпожа Неделчева каза, че трябва да си зададем въпроса за ролята на мисията за наблюдение на избори и да си дадем сметка за а, историята на а, проблема. Тук стана дума обаче не само за европейските предприятия, които работят в Конго, но и за канадските и така нататък. Ние, разбира се, сме загрижени за европейските, но трябва да имаме предвид е, общата картина. Знам, че понякога, когато изработваме позиция по международни въпроси, това е трудно да се направи. Трудно е да се обхване с поглед цялата ситуация, но все пак е, трябва да се опитваме. Е, един малък анекдот за победата на кандидата в Киншаса аз не мога да кажа кой спечели изборите, но в тези избирателни секции, които ние видяхме, най-вече от тези, при които на свещ се броиха бюлетините, Кабила понякога печеше с 2 или с 11 гласа, а понякога с 30%. Това е просто така като анекдот за финал. С това приключваме 14-та точка. По въпроси разни няма нищо. 16-та точка, следващото заседание 12 януари от 9 до 12.30 часа. Пожелавам ви приятни празници!